може да постигнем с изготвянето на проект на един незадължителен инструмент. Нещо много важно за нашата комисия. Това е подхода, който аз препоръчвам. Колегите знаят, че винаги съм подкрепила проекта, но необходимо е да се види неговата практическа насока – незадължителният инструмент е правилното решение. Дори и ако решим, че трябва да се ограничи до електронната търговия. Дори и при това положение пак има огромен потенциал и ние като Европейски съюз, Европейски парламент имаме възможност да, да предоставим на нашите потребители и предприятия един инструмент, който да използват по избор, но ако решат да го използват, той може да даде е, голяма добавена стойност е, към функционирането на единия пазар на Европейския съюз. Това е моята насока. Надявам се, че колегите също ще се изкажат. Както казах, е, ще помоля и за практическа помощ в един имейл, който възнамерявам да изпратя до колегите така че те да ме запознаят с положението и опита си в собствените държави членки. Благодаря, колега Уолис. Аз съм се записал също в желащите да се изкажат, като докладчик Сянко от моята политическа група. Мога да се присъединя, когато казахте, защото то а, много точно назовава проблема. А, доколкото аз знам, в а, исторически план а, през 1998 година е взето първото подобно, първата подобна резолюция. За тези 21 години са прияти много резолюции, в които парламента иска европейско договорно право с мнозинство от над 90%. Комисията също заяви готовност да го направи и това е от решаващо значение, защото проблемите са очевидни. На последното изслушване те също бяха ясно поставени. С оглед на липсващото хармонизиране на договорното право, вътрешния пазар не работи така, както би трябвало. И от това страдат най-вече потребителите, малките и средни предприятия и малките е, юрисдикции, защото те са изключени от е, свободното движение на стоки. Последното проучване, е, с което се запознахме на последното изслушване от 2008 година, потвърждава това. Единствените, които изразиха съмнение, бяха представителите на потребителските е, сдружения, но те е, не бяха толкова против и самата идея, а изразяваха опасения за това какво в крайна сметка ще бъде записано в този документ. Съдържанието все още не е известно на никого, просто трябва да предложим начина по който да се е, изработи. В момента, в който фактите бъдат изложени, ще се конкретизира и проблема за защита на потребители. Ще намерим решение. Мисля, че добре ще защитим правата на потребителите и аз съм оптимист, че и представителите на потребителите ще се съгласят, защото ще говорим за конкретни неща, за конкретни разпоредби и тогава тази дискусия ще има смисъл, защото ще можем да постигнем резултати. Има друг един проблем, а именно до сегашния начин по който се процедираше и за това комисията направи предложение за максимално хармонизиране на договорното право, свързано с потребителите. Целта на максималното хармонизиране обаче на практика не може да се осъществи, може да се извърши само частично хармонизиране. Знам, а, а, Знам какво объркване предизвикаха някои разпоредби, европейски разпоредби за защита на потребителите в моята държава, защото те просто бяха чужди на нашата правна система. Ако продължи по същия начин, ще водим позиционна война в продължение на десетилетия. Трябва да се опитаме <clears throat> с малки стъпки да напредваме и в продължение на тази продължителна война ще спечели в крайна сметка европейската европейското равнище. И ще бъде добре ясно да разграничим нещата. Аз си спомням, че имахме колеги, които е, интензивно участваха в предишните мандати в дискусията. Колегата Вюрмелинг тогава каза е, е, много е, интересното изречение. Аз ако отивам да се купя че каза той в Мюнхен, няма да ми трябва европейско договорно право. Но за вътрешния пазар, за един вътрешен пазар, това общо европейско договорно право има огромно значение, защото на практика нито съдиите, нито адвокатите могат да работят с 27, 28, 29 правни системи паралелно, защото това причинява огромни разходи и няма нищо общо с принципите на правовата държава и в крайна сметка се стига до произволни решения, а не до решения типични за една правова държава. И при масово, когато един юрист масово се занимава с такива дребни нарушения, той се оказва изправен пред огромно количество работа. Затова аз предлагам ясно да се разграничи, да се погрижим за ясното разграничаване между европейската и националната е, сфера. Ако а, това, което изработим е добро, ако е атрактивно, то ще бъде прието, защото ще отговаря на интересите на а, участващите, ще отговаря на интересите на потребителите, на промишлеността. Това е моята позиция. Тя не е нова. От 17 години планира, пледирам за това. А, а, по принцип ще получим предложението от комисията и ще говорим а, за а, подробности. Колега Балтазар. Благодаря, господин председател. Благодаря много сърдечно на госпожа Лолис за нейния доклад. Желая и упоритост е, и последователност в преследването на целта. Ще направя някои е, по-общи бележки. Вчера влязох в е, Фейсбук и прочетох в един миг че се продават е, много ефтино якета е, и сака, е, изработени от един много известен френски дизайнер. Исках веднага да закупя един от продуктите, но асистента ми каза, внимавайте, защото има много измамници. Възможно е адрес, който се дава, просто да не съществува, да е фиктивен. Така че наистина е, установих, че се дава само имейл, адрес и нищо повече. Вие не можете да разберете кой е продавача. Е, интересуваме какви са границите, е, в които се допуска електронна търговия и защо в крайна сметка няма единно европейско законодателство, което да обхваща и електронната търговия и съответно договорите за покупко-продажба в интернет. Да, каза, споменаха се тези 7% <clears throat> търговски сделки. Е, би трябвало в крайна сметка да обхванем изцяло е, системата, доколкото е възможно естествено, и да видим е, кои са е, именно участниците на пазара, участниците в тази търговия, особено така наречените мулти концерни, които биха могли навсякъде всъщност да започнат да предлагат нещо. Зная, че това е много сложна задача, но би трябвало да постигнем напредък, ако искаме да укрепим надежността и устойчивостта на единния пазар. Защитата на потребителите, естествено, е най-подходящия път за постигането на тази цел. Е, нашия председател току-що каза, че има сектори, които все още не са хармонизирани, които много опорито се борят, оказват категорична съпротива, но същевременно си мисля, че ние се нуждаем от един централен, така да се каже, законов корпус, за да обхванем системата. Инак винаги ще има хора, които ще е, злоупотребяват с е, свободата на договаряне. Трябва да въведем при всички положения стрикни правила, стрикни изисквания във връзка с е, търговските отношения и договорите, които се сключват. Знае, че малките и средните предприятия в почти всички държави членки, доколкото мога да обхвана картината, са в подкрепа на една такава идея. Мога да ви дам имейла, за който споменах, а също и да ви съобща какви са отговорите на съответните е, така, сдружения, на предприятията, на предприемачите, е, с които съм се свързал. Би трябвало стъпка по стъпка да се опитаме да е, постигнем е, една по-добра правна уредба в това отношение. Следващият оратор казва Благодаря, господин председател, благодаря на го докладчика госпожа Уолис за много качествено свършената работа от е, юридическа гледна точка – Не бива обаче да се концентрираме единствено върху опционалния инструмент. Трябва да разгледаме абсолютно всички опции, които са на наше разположение. които до този момент е, като че ли не са били включвани в е, разсъжденията. При всички положения би трябвало да проучим абсолютно всички възможности. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Даяна за подробната презентация, която направи. Опасявам се, че не мога да твърдя, че работя по този проблем а, от 89-та, е, но имам становище по проблема. Виждам, че се усмихвате, господин председател. И двамата с вас бяхме доста по-млади по това време. Но а, аз е, гледам по-практично на това. Всяка е, стъпка, която предприема в нашата комисия, трябва да бъде такава, че не просто да провеждаме теоретични упражнения, а да постигнем практични решения на проблемите на гражданите на Европейския съюз. Правя тази забележка с риск да бъда глас в пустиня. Работя от няколко месеца по този проблем в нашата комисия, но смятам, че независимо от това какви гледни точки изразяваме, ние по-скоро предопределяме предварително изхода от допитването. Действително има нужда от а, истинска оценка на въздействието, която да отчете всички варианти за политика, които са налични, вместо да се ограничаваме в едно действие или в една конкретна посока. Моите опасения са по три основни проблема. Най-напред, първият проблем, Даяна Лолис самата засегна, как в настоящата економическа ситуация е изключително необходим такъв инструмент, за да се насърчат предприятията в тяхната дейност и да се насърчи растеж. Аз обаче имам различна гледна точка. Аз мисля, че настоящата економическа ситуация е такава, че хората, на които искаме да, поглед... да помогнем, а именно малките средни предприятия, ще бъдат допълнително натоварени от допълнителни разходи по най-различни начини. Ето защо а, в настоящата ситуация, при тези обстоятелства, едва ли ще им помогнем. Когато се замислим за това какви ще са разходите за изпълнение и те не трябва да бъдат а, подценявани. Не трябва да забравяме и липсата на сигурност. в момента ние работим по нещо, което е съвсем ново безпредседентно, по което няма стандартизация. И аз искам да подчертая, че съда на Европейския съюз също ще бъде натоварен с най-различни случаи, които ще трябва да разгледа за кратко време и да тълкува бързо. Мисля, че това не е приемливо, а освен това да не забравяме и разходите, с които ще се сблъскат и потребителите, и малките и средни предприятия. Не, това е пътя напред в настоящия момент. Втория проблем, който непрекъснато се излага а, от представители на Великобритания, е а, свързан с а, аспектите на общото право. И сега ще бъде малко дързък. Не мисля, че а, изпускаме тази тема. Напротив, непрекъснато ни изтикват в периферията. Този проблем не е само британски проблем. Това е форма на законодателство, което се използва и в други части на света и представлява основа на договорното право в много юрисдикции извън Обединеното кралство. Ето защо моля колегите да престанат да, да смятат, че това е мярка на протекционизъм от страна на Великобритания. По-скоро това е от изключителна има изключително голяма ценност за Европа. Това е една точка, която трябва да използваме за основа и над която да надграждаме, вместо да я ограничаваме. На трето място. Когато говоря с малките предприятия, професионални асоциации, потребители и други в държавите, в държавата си членка, както препоръча и Даяна Уолис, за мен става ясно, че те са изправени пред бариери, които обаче не са свързани с договорното право. Напротив, техните проблеми са другаде. Те говорят за трудности, като например езиковата бариера, която пречи на хората да сключват договори в, на други места – Освен това, изключително сложно изключително сложен е и проблема на ДДС за предприятията. Имаме различни доказателства, които ни бяха представени. И за мен от информацията, която получих, става ясно, че много от търговците се въздържат от е, сделки от е, трансграничен характер с потребители и ще продължат да го правят, дори ако законите, които ги регламентират, са напълно хармонизирани, защото съществуват е, такива бариери. Ай да не забравяме проблема за поведението на потребителите и изграждането на доверие – ако говорите с доставчици на интернет базирани услуги, вие ще разберете, че те не разчитат на договорното право, за да получат клиенти от различните държави членки. Те разчитат на своята марка и на доверието което е изградено в нея. Ако има такова доверие, хората не се занимават с договорно право, когато вземат решение а, дали да използват съответната услуга или не. Както спомена и господин Балдасаре, ако говорехме за предложението, което сте видели вчера, ако той идваше от една доказана марка, той нямаше да се колебае. Но тъй като не идва от такава марка, той той не се е възползвал от предложението. Тоест, тук говорим не само за проблеми на договорното право. Става дума за нещо много повече. Ще приключа тук. Знам, че моите колеги и особено Даяна ще продължат да работят по въпроса. Моля ви, не забравяйте тези проблеми, не ограничавайте възможностите от самото начало. По-скоро нека се върнем назад и да изберем вариант, който да бъде от полза за нашите потребители и общества. Благодаря. Колежката Рейгнер, след това още веднъж Даяна Лолис и още заявки има за изказване. Благодаря. Притеснявам се за потребителите. Приветствам Даяна Лалис, която винаги е отчитала важността на аспектите, свързани с защитата на потребителите и Случаят е точно такъв. Сега в рамките на договорното право обсъждаме отново защитата на потребителите. Според мен, комисията все още не е успяла да ни убеди в предимствата за потребителите, е, предлагайки този опти... опционален инструмент. А това е абсолютно необходимо, господин председател. След като от 17 години се занимаваме с е, тази тема, естествено, че всеки от нас е, вече има едно съвсем определено мнение и представа за това какво означава оптимална защита. Аз смятам, че не бива да се фиксираме единствено върху този опционален инструмент, а, както споменаха и колегите, които говориха преди мен, да имаме предвид абсолютно всички възможности, които в момента е, вече лежат на масата, така да се каже, и можем да избираме между тях, ръководейки се от резултатите на оценката за въздействие би трябвало да се ръководим единствено от правата на потребителите, от е, е, възможността да защитим потребителя максимално в рамките на договорното право. Даяна. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги, за направените коментари. Вероятно, спомняте си случая за приятеля приятелката Джакет на господин Балтасаре за предложението за Яке, което господин Балтазар е видял. И действително съществуват такива случаи, реални ситуации всеки ден. Ако ги умножим, ще си дадем сметка колко много губим. Знам, че съществува тревога, най-вече в, сред организациите на потребителите. Именно те повдигат въпроса, повдигнати от Маси, относно а, останалите варианти. Действително има други варианти, които вече са разгледани от гледна точка на това а, докъде можем да стигнем а, с а, директивата за правата на потребителите какво може да подобрим относно посредничеството. Действително можем да постигнем напредък, но ще продължа в насоката, в която говори колегата в съседство от мен – с най-голямо уважение. Не смятам, че сме получили пълно предложение, но на този етап комисията иска одобрение от нас, след което да направи подробно, подробна оценка на въздействието, след която да излезе със съобщение. Но в целият този процес трябва да вземем решение в коя посока ще тръгнем? Мисля, че това е наше задължение. Ето защо мисля, че трябва да проведем една открита дискусия. Именно в това е проблема. Не съм казала, че а, точно това е отговора на економическата криза, но това е част от отговора и ние не трябва да го пренебрегваме. В изслушването беше засегнат следния проблем, с който аз самата имам опит като адвокат. Ако едно малко предприятие има е подало иск в друга държава членка, се налага да наеме адвокат и в двете държави членки, и в своята, и в другата. Ще се наложи да наемат и преводач, който да им помага, което увеличава значително разходите и обезкуражава малките предприятия да участват в трансгранична търговия. Това беше аргумент и от един от съдите, който дойде на изслушване. А, също така а, този аргумент се излага и от адвокати, които консултират предприятията. Трансграничната търговия се оказва много скъпа. Ние можем да извлечем един елемент а, от този сценарий и да упростим нещата, а именно да се използва само един законодателен акт, което да опрости, а не да осложнява процеса. Относно въпроса за англосаксонското общо право. Очудвам се, че се повдига като проблем. Когато съз... комисията създаде експертната група, не мога да цитирам броя на членовете, но мисля, че е около 20. Имаше включени трима експерти по общо право. Тоест, то е представено пропорционално И искам да кажа, че според мен общото право изигра а, доста сериозна роля. И в всеки незадължителен инструмент на Европейския съюз а, има голяма доза общо право. Това е правилно, разбира се, защото Това, е, то е част от европейското право. И а, освен това, искам да подчертая, че той имаше доста сериозна тежест в а, експертната група. Другите проблеми, да, има ги и точно за това предложих а, да обърне внимание на а, проблема, на езиковия проблем, защото вярвам, че можем да добавим стойност там. Най-вероятно ще се концентрираме върху електронната търговия, защото тя трябва да бъде нашата практична цел. Да, действително съществува и проблема за поведението на потребителите. Ако господин Балтазаре а, трябваше да си купува а, яки от френски дизайнер, той би могъл да има повече увереност. Но много от ораторите в тази зала казаха, че бихме могли да имаме една европейска марка, която да даде увереност на потребителите. Ето защо аз моля да бъдем по-смели с оглед на изслушванията, които сме провели, академичната работа, която беше извършена през годините и целият ни опит, нека да използваме тази възможност. Тя не е задължителна, този инструмент не е задължителен и ако не успее, няма да нанесе щети. Точно това е плюса и трябва да се замислим, че с оглед на потенциалните ползи си заслужава да опитаме. Нека да разгледаме съществуващите възможности през следващите седмици, колеги, докато работим по този доклад. Благодаря. Госпожо Лолис, ние всички сме убедени, че е необходима допълнителна дискусия. Някои от аргументите обаче трябва да си признае не са ми ясни – никой в крайна сметка няма да принуди е, клиентите да ползват непременно е, този опционален инструмент. Е, добре, ако, както каза колегата преди малко, малките и средните предприятия не желаят да използват инструмента, никой няма да ги принуди. Естествено, че има е, множество различни е, така, законодателства на национално равнище, е, които уреждат е, тази материя. Всъщност, е, ние до този момент, така да се каже, просто се отказваме от хармонизация. Не сме се опитвали да хармонизираме. Защото всеки път разбираме, че някакси нещата опират до англосаксонското право, до така нареченото ние common law. Вие сте права е, по отношение на Европа. Естествено, че става дума, както и колежката е, Регнар каза, за защита на потребителите. Но ние в момента не сме в състояние да оценим е, какви ще бъдат последствията, какво ще бъде въздействието. Това можем да направим едва, когато разполагаме с резултатите от оценката на въздействието, когато комисията ни ги представи. А това, че няма достатъчно е, така, възторг е, и готовност да се приемат промените, това е ясно. Но при всички положения ние желаем да постигнем едно много по-високо равнище на защита на потребителите и комисията ще трябва да се съобрази с това. Оценката на въздействие, още няколко думи по този въпрос. 2003 имаме подписано споразумение, в което е, е, комисията се е ангажирала да провежда оценка на въздействие и то обширна оценка на въздействие, всеобхватна оценка на въздействието. Вчера говорихме по темата на госпожа Ниблер, е, която е посветена именно на оценката на въздействието. Достатъчно дълго разговаряхме за необходимостта от оценки на въздействието. По последната точка разходи е, госпожа Лолис е практикуващ е, адвокат и подчерта колко скъпо ще бъде за стоманските субекти е, да участват в трансграничната търговия в случаите, в които е, нещо не е в ред от правна гледна точка и те се нуждаят и от адвокати, и от е, защита на техните на интереси и права и от преводачи и така нататък. И то обикновено двама адвокати, нали не само един. Това вече бе обяснено много, много простичко и ясно от госпожа Лолис. Така че по отношение на разходите трябва да кажа, че всеки закон, който приемаме, в крайна сметка води до едни допълнителни усилия от страна на юристите и до допълнителна натовареност е, на юристите. Ние трябва да се стремим в някои случаи към минимална хармонизация е, защото все пак тя ще бъде от полза за хората, за клиентите, е, много повече, отколкото ако трябва да се сблъскват с проблемите и да плащат разходите по уреждане на правните спорове във връзка с 28-те в скоро време, не само 27 различни европейски законодателства. Е, това беше забележка от моя страна, това е моя коментар, а сега господин Штелмайер, който ще представи комисията. на английски. И госпожа Уалис и господин Карим а, говориха за економическата криза, връзката на този проект с нея. Очевидно, комисията също не казва, че економическата криза няма общо, но ако погледнем а, прогнозните цифри за растежа, които излязоха с, скоро ще видим, че средният растеж, който се прогнозира за 2010 година за Европейския съюз е процент точка 8 в сравнение с САЩ, които бяха засегнати много по-силно от економическата криза. Там цифрите са 2,7. Няма да говоря за 3,5%, които се прогнозират за Япония. Растеж, годишен растеж от 1% е, и 8% не е достатъчен за излизане от криза. Това е един доста нисък процент. Много държави членки, като Швеция, Германия, Полша, имат високи прогнози. Тоест, този процент наистина е много нисък. Ето защо аз не казвам, че с този инструмент ще преодолеем кризата, но това е един инструмент, който в група заедно с други може да стимулира растежа в Европейския съюз. И да не забравяме и консултациите, които се провеждат по законодателния акт за единия пазар. В този контекст искам да кажа, че Една от целевите групи на този инструмент и подход, на тази инициатива, са малките и средни предприятия. И госпожа Уолис и господин Карим ги споменаха. Причината за това е директната връзка между насърчаването на малките и средни предприятия, които са 99% от всички предприятия в Европа, и а, увеличаването на растежа и намаляването на а, безработицата. Ето защо, ако искаме да облегчим живота на малките и средни предприятия, които са една от основните целеви групи, ще се спра на групата на потребителите по-късно, но ако успеем да ги облегчим и да им помогнем да продават извън граница, действително ще насърчим и ще увеличим растеж. Беше споменат и друг проблем. А Именно, че не се допускат други гледни точки, напротив. Аз съм част от комисията повече от 16 години и никога не съм виждал период за провеждане на допитване, който да е 7 месеца. Мисля, че вие също сте участвали в много такива допитвания и едва ли сте виждали толкова дълъг период на допитване – Действително, всички заинтересовани страни, всички държави членки, Европейския парламент имат възможност да дискутират проблема, да разсъждават и след това комисията да бъде информирана, така че да избере разумния вариант. Действително, дискусията е отворена и по отношение на оценката на въздействие. Ние сме поели ангажимент в работната си програма за 2011 година, че няма да предлагаме предложения, за което няма положително становище от страна на съвета за оценката на въздействие. Искам да ви кажа, че това е един прак, който не е лесно да се премине. Той действително означава нещо и ние възнамеряваме да направим една подробна оценка на въздействието. Беше споменат и друг аргумент, че проблемите всъщност са другаде. Да, разбира се, има проблеми и другаде. Никой не го оспорва. Има езикови проблеми, има логистични проблеми, но също така има и проблеми, които можем да разрешим. А езиковите и логистични проблеми не бихме могли да разрешим. Или поне не искаме. Защото кой би искал да хармонизира културата и езика на различните държави? Нека да направим нещо там, където е възможно за съществуващите проблеми. И сега искам да кажа няколко думи за проблемите, които сме установили въз основа на предварителната информация. Най-напред два проблема за предприятията. Както всички вие знаете, поради член 62 от конвенцията от Рим, предприятията и най-вече малките и средни предприятия трябва да прилагат разпоредбите на законодателството, свързано с проблемите на потребителите. Действително увеличават се разходите. Госпожа Лоли спомена разходи за превод, така е, но още по-важни са и а, разходите за юридически специалисти, а именно за да се уверим, че изготвени договори по националното законодателство са валидни и според законодателството на друга държава членка. Освен това, трябва е, съответното предприятие да се увери, че договора а, е, разписва най-доброто за съответното предприятие, най-доб... най-добрата възможност, която го облагодетелства. Според е, предварителните а, цифри, които са цитирани от Асоциацията в Обединеното кралство на малките и средни предприятия, Говорим за 15 000 евро. И в зависимост от различните гледни точки, тази, тази цифра може да се тълкува различно. Ето защо 73 от 74 търговци не упражняват търговия трансгранично. заради тези разходи, които ги възпрепятстват. 75%, които не продават извън граница, биха казали, че ако има регламент, биха упражнявали такава търговия. Тоест, оправдават се тези разходи. Но трябва да помислим какво можем да, да спечелим от синергията. Ако вие сте едно малко или средно предприятие и сте убедени, че вашия продукт е прекрасен, искате да го продавате, нека допуснем, че може да го направите възоснова на един единствен договор и една единствена а, плат, интернет платформа. Има големи възможности за ползи тук. И сега, относно потребителите. Направили сме кошница от 100 най-често купувани потребителски стоки. Проверили сме в държавите членки дали те са налични онлайн. Това, което се оказа, ще започна с най-шокиращите цифри. Например, в Алта и Кипър, най-малките национални пазари, 98 от тези 100% не бяха налични онлайн на местно ниво. И някой може да твърди и би бил прав, че тъй като това е малък пазар, има логистични проблеми. Да, така е. Тези а, страни са острови и има разходи за превоз. Но ако погледнем в другите страни, следващите 13 страни раз, за тях може да се каже, че повече от 50 от тези продукти не са налични онлайн на място. Ако този въображаем потребител обаче се опита да купи тези продукти в друга държава, се оказва, че има разлика в цените. Повече от 50% от тези продукти имаше а, за тях цени по-ефтини с 10%. Тоест, Оказва се, че потребителите не получават продуктите, които заслужават. Освен това ги получават на по-малко конкурентни цени, ако действително единия пазар работеше. Тоест, това не е задоволително решение. То може да стигне до общите по-големи край, крайности. Още едно упражнение, което направихме. С 11 000 опита за транзакции с, е, е, електронна търговия, от които 61% се провалят. Причините тук не, не са свързани с договорното право. В една от категориите причината е отказ от страна на предприятието да продаде съответната стока. Да допуснем, че вие сте потребител от малка държава членка, например Латвия, и искате да купите продукт от полска или германска компания – Избирате в интернет съответния продукт и стигате до момента, когато искате да попълните кредитната карта, вашите детайли, след което вие натискате полето, което е за самото предприятие и изведнъж се появява съобщение, ние не продаваме този продукт. Ето защо в момента потребителите не разполагат а, с избора, който трябва да имат на конкурентните цени, които заслужават. За малките и средни предприятия за тях няма, няма финансови мотиви да продават в други държави членки. Един аргумент за защита на потребителите. Ще премина на немски има редица предимства. Няма да се спирам на економическите предимства, които са очевидни. Но кои са предимствата за потребителите? Ако наистина е, може да се стигне до европейско договорно право. Е, тогава ще видим, естествено, как точно действа директивата за потребителските права. Всички тези разпоредби относно потребителите в споменатата директива ще трябва да имат, така да се каже, и предвидени инструменти, за да могат да се прилагат. А всички от тези сектори, които са нехармонизирани или минимално хармонизирани, ще трябва, така да се каже, за един миг да се разглеждат само като стартова позиция. Оттам нататък ще трябва да се правят следващите стъпки по пътя на хармонизацията. Да. Въпросът е, когато предвиждаме е, европейски, е, така да се каже, инструментариум за европейско договорно право, е, да се получи подобрение за потребителите в сравнение с международната правна уредба в това отношение и с националната правна уредба. Да. Нека сега да видим какви са така, предложенията на парламента по отношение на е, правото за договорите, е, на договорите за покупка-продажба, къде са е, проблемите по отношение на съответните е, е, така, продукти е, и аз мисля, че когато става дума най-вече за така, дигитални продукти, защото в това отношение парламента е най-активен. Да, софтуер, филми, дивидите, те наистина ще спечелят именно тези браншове от една е, трансгранична търговия и от възможности, възможността за разпространение по този начин. Нека да видим какви са отделните стъпки, предвидени в работната програма на комисията. По същото време, по което Европейската комисия предлага, така да се каже, допълнителен инструмент по отношение на договорното право, ние предлагаме и е, механизъм за уреждане на споровете, защото е, трябва да гарантираме, естествено, в момента, в който даваме възможност за използване на този опционален инструмент и механизъм за извънсъдебно уреждане на споровете. По-голямата част от споровете между потребителите и търговците ще могат да се уреждат именно извънсъдебно. И още една забележка по отношение на така. Общото право е много добре представено. Както каза госпожа Лолис, в експертната група, която провежда проучването за този инструмент, френското право и англосаксонското общо право са най-добре представените правни традиции от гледна точка на членовете на експертната група. Освен това, напълно съм съгласен, че а, общото право е важно. Но, нека да вземем а, за пример а, Сименс а, и тяхната работа с Саудитска Арабия. Да, именно в такива случаи общото право играе своята роля. Но не, не го избираме, когато а, датско предприятие продава на потребител, който живее в Северна Германия. Не това ще е правото, което ще изберем. Може би ще е правото, което ще изберем, когато а, говорим за британско, а, например, а, малко или средно предприятие. Ако се запознаем с самото съдържание на общото право, ще видим, че то е доста интересно съдебната система в Великобритания е адекватна за високорискови транзакции с висока стойност. За такива транзакции то действително е от полза. Такива транзакции обаче се извършват извън на Европейския съюз. Освен това, такива транзакции няма между бизнеса и потребителите. Ето защо този инструмент ще бъде изключително полезен за трансграничните транзакции и сделки. Относно проблема за поведението на потребителите, да, действително има и други параметри, освен правните права на потребителите. Има такива параметри, като, например, марката, цената, качеството. Ние твърдим, че потребителите трябва да разполагат с избор. Избор за всички тези параметри на конкуренцията. По този начин ще могат да се възползват пълноценно от вътрешния пазар и от конкурентните цени. Благодаря. Благодаря, господин Штауденмайер. Дискусията ще продължи. Мисля, че колежката Даян Уолис ще е, изготви своя проект от доклад. Сега трябва да пристъпим към гласуването, защото сме малко закъснели. Е, ще попитам сега колегата Звиевка дали иска да каже нещо относно доклада или да пристъпим направо към гласуването. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък, защото сме е, малко закъснели. Искам да благодаря на колегите за е, приноса, който дадоха и за усилието, което положиха, е, за да ми помогнат да изготвя окончателния вариант на доклада. Един доклад, който със сигурност ще бъде прият в, по процедура на консултации. в тази процедура ще бъде е, взета предвид позицията на парламента и се надявам утре е, нашите предложения утре е, във версията, която се гласува на Корепер, да бъдат взети предвид и нашите предложения. Мога да ви кажа, че а, обхвата на този регламент е доста тесен и ще бъде разширен, а, защото е, страните членка желаха да уредят точно този конкретен въпрос. А, е, а, е, именно въпроса с приложимото право при развода и закон, законната раздела, други аспекти няма да бъдат включени в него. Аз съм член и на комисията Либе. Е, в е, вторник също се, преведе, се проведе заседание. Там ми се водиха подробни разговори. Много ясно се е, каза, че когато става дума за партньорства, регистрирани партньорства, те попадат в обсега на действие на друг един инструмент не можем да ги включим в регламента РОМ 3. Благодаря, с това можем да пристъпим към гласуване. Благодаря, колега Звиевка. Е, започваме с предложение за компромис 13 за. Против? Въздържали се? Приема се с мнозинство. Може няма да питам за въздържали се, тъй като имаме доста дълъг списък за гласуване. Ако някой желая да бъде записан като въздържал се, нека да ми даде знак. Тук ще записваме само за и против. Е, и изменение 47 господин Будуза. за. Против? Отхвърля се. Изменение 11 от Либе за. Против? Отхвърля се. Изменение 8 от ФЕМ за Против? Отхвърля се. Изменение 22 от докладчика за. Против? Приема се. Изменение 48 за. Против? Отхвърля се. Изменение 23 за. Против? Приема се. Компромис 14 за. Против? Приема се. Компромис 15 за. Против. Приема се. Компромис 16 за. Против. Приема се. Изменение 49 за. Против. Отхвърля се. Изменение 25 за. Против. Приема се. 12 за. 12 отпада. 26 за. Против. Приема се. 13. Също отпада. 27. За. Против. Приема се. Компромис 17. За. Против. Приема се. 14 либе. Пада. А не, 15 е, е, либе. 15 либе също отпада. Компромис 18. За. Против. Приема се. 28 50 и 16 отпада, 29 оттеглено, 19. Компромис 19 за. Против. Приема се. 17 либе също пада. Тогава компромис 20 за. Против. Приема се. 19 либе пада. 21 за. Против? Приема се. Компромис 22 за. Против? Приема се. 20 либе. 21 либе, 22 либе също. Всички падат. Това е всъщност един и същия комплекс, значи 23 за. 23 за. 23 за. Това не е компромис.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 Отхвърля се 52 будуза. Против. Отхвърля се 11 фем. за. Против. Отхвърля се. Компромис 25 за. Против. Приема се. Компромис 26 за. Против. Приема се. Компромис 27 27. Компромис 27 за. Против. Приема се. Компромис 28 за. Против. Приема се. Компромис 29 за. Против. Приема се. 28 на докладчик. 38 против. Приема се. Компромис 30 за. Против. Приема се. 39 за. Против. Приема се 40 за. Против. Приема се 41 за. Против. Приема се компромис 31 за. Против. Приема се 43 на докладчика за. Против. Приема се 2 на докладчика за. Против. Приема се 3 на докладчика за. Против. Приема се 1 фем за. Против? Мисля, че се отхвърля. Компромис едно за. Против? Приема се. Пет на докладчика за. Против? Приема се. Компромис 2 за. Против? Приема се. Либа едно за. Против? Отхвърля се. Компромис 3 за. Против. Приема се 7 на докладчика за. Против. Приема се 8 на докладчика за. Против. Приема се 10 на докладчика за. Против. Приема се 11 на докладчика за. Против. Приема се 2 либа за. Против. Отхвърля се 12 на докладчика за. Против. Приема се 3 либе за. Против. Последните бяха повече. Отхвърля се компромис 4 за. Против. Приема се 4 либе. Пада. 13 на докладчика за. Против. Приема се 5 либе за. Също пада. 46 Лихтенберга и ФМ2 за. Против. Още веднъж за. Против? Сега беше ясно, приема се. Компромис 5 за. Против? Приема се. Либе 6. Пада. Компромис 6 за. Против? Приема се с мнозинство. Либе 7 пада. ФАМ 4 пада, из, изменение 7 приема се, 15 на докладчика за, против, приема се, 6 ли пада, компромис 8 за, против, приема се, компромис 9 за, против, приема се, 17 на докладчика за, против, Приема се Либе 9. Пада. 6 фем за. Проти... 6 на фам за. Кой е за? Против. Повечето са против. Отхвърля се. 18 на докладчика. Против. Приема се. Компромис 10 за. Против. Първите бяха повече, приема се. Компромис 11 за, против, приема се. Компромис 12 за, против, приема се. Либо 10 за, а пада. 20 на докладчика за, против, приема се. Едно на докладчика за, против, приема се. 44 на докладчика за, против, приема се за доклада като цяло. За. Трябва да преброим. Против? Няма против. Въздържали се? Също няма. Приема с единодушие. Законодателната резолюция за. Против? Въздържали се? Честито на докладчика господин Звиевка. Приключихме. Сега имаме малък технически проблем. а, да гласуваме кодификацията на господин Масталка, ще обсъдим с господин Батистели останалите две точки, ще ги обсъдим, ако имаме време след това. Господин Масталка, имате думата. Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručný. Materie, která je nám předkládá. Ще бъда съвсем кратък, господин председател. Документът, който съм представил в областта на кодификацията е резултат от срещи е, и преговори с комисията и с съвета. Виждате номера на Документа, който е, е обект на кодификация, става дума за сливания на акционерни дружества. В е, края на октомври ние решихме тук, че става дума за чист случай на кодификация и аз предлагам да приемем тази кодифицирана версия, която се предлага. Нещата са съгласувани вече с докладчика. Мисля, че няма възражения срещу това, което предлагате. Няма гласове против, очевидно, така че господин Масталка може да бъде поздравен. А сега ви позволете да поздравя господин Батистели, председател на Европейското патентно ведомство. Тъй като ние нерядко се сблъскваме с проблеми от патентното право, е, много се радваме, че господин Батистели е наш гост днес и наш събеседник. Ще ви дадем думата, а след това колегите ще имат възможност да задават въпроси и да правят коментари. Имате думата. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Поздравявам ви най-сърдечно от името на Европейския е, патентно ведомство. Радвам се, че съм тук сред вас. Ще очертая съвсем накратко дейността, предмета на дейност на Европейското патентно ведомство, а след това ще поговоря за нашите задачи, за нашите планове в рамките на Европа като глобален партньор. Надявам се е, именно това да бъде резултата от нашите действия. Аз зная, че вие се интересувате от патенти не само защото това е най интересна област, а, а и не само вие. Е, се интересуват от тези патенти. Патентите са много интересни и за всички, които работят в областта на е, бизнеса, на економиката. Те са много полезни, защото насърчават иновациите, защото защитават иновациите. И от друга страна, те са е, един важен инструмент за разпространение на е, техническата и научната мисъл и на техническите и научните изобретения. Ето, че е, притежателите на патенти са един много важен участник е, на пазара и в економиката. ЕПО, Европейската то патентно ведомство е създадено преди 35 години на основата на договор. Това е Европейската конвенция за патентите. Седем са държавите, които е, първоначално участват в договора. Аз междувременно вече те са 38 е, в е, Конвенцията е подписана в крайна сметка и от Норвегия, и от Турция, и от някои от балканските държави, които все още не са държави членки на Европейския съюз. Това е един изключително важен фактор. Ако държавите се стремят към присъединяването към договора за патентите, то това означава, че те виждат полза. Ние имаме не голям персонал, но персонал е много квалифициран, специализиран, има много хора с инженерно образование. В Мюнхен е седалището, а, а имаме филиали и в Прага, и в Виена, и в Лондон, и в Берлин. Един милиард е, така да се каже, бюджета, с който разполагаме. Ние не получаваме нито на европейско, нито на национално равнище помощи и е, субсидии. Ние се финансираме единствено от вноските и таксите за патенти, които получаваме. до 26 е, хиляди са патентите, които разрешаваме, които регистрираме е, годишно. Междувременно вече броят на общият е, така, е, брой на патентите е много голям. 212 000 са молбите, които получаваме и в рамките на процедурата за предоставяне на патентна защита има различни фази. Първата фаза е свързана с проучването. Това е най-важната фаза, в която трябва да се установи дали става дума за ново въведение, за ново откритие или не. И това означава да се направят съответните справки в базите данни, в цялостната информация и документация, с която се разполага. Това е един изключително важен момент и освен това, е, в рамките на 6 месеца след е, подаване на молбата, ние трябва да излезем със становище по отношение на новия характер на е, предмета на е, искания патент. Така че е, в този смисъл ние работим изключително е, експедитивно в много кратки срокове, за да можем да бъдем от полза за предприятията, които се обръщат към нас. Естествено, че има възможности за подобряване на работата на патентното ведомство и вътре в него, и извън патентното ведомство вътре в патентното ведомство с неговите 7000 е, служители ние се стараем е, да подобряваме непрекъснато качеството на нашата работа, когато е, издаваме един патент, това трябва да бъде на една много солидна и надежна юридическа основа, в резултат естествено на едно много щателно и обективно проучване. <coughs> много важни са тези юридически гаранции за патента. Ще ви е, представя няколко цифри за сравнение, докато в е, САЩ е, е, около 10% от е, патентите, одобрени от патентното ведомство, след това са обект на така, съдебни процеси, тъй като се оспорва правото на патентоване. При нас бройката е много по-малка. Можем да кажем, че нямаме и 2%. Освен това, езиковия режим при нас би трябвало да бъде много по-голям, отколкото, да кажем, е задължително за други ведомства. Нашите сътрудници владеят много добре най-малко два езика, освен родния си език. Освен това, по отношение на информатиката, по отношение на съвременната техника, ние наистина е, сме добре оборудвани, ние имаме и веб страница, ние имаме и бази данни, е, е, имаме и много мощни машини за търсене, търсачки. 6 милиарда бюджетен така да се каже, размер, бюджетни средства това е наистина една солидна сума, която на всичко отгоре постъпва единствено по пътя на самофинансирането. Това са такси, които европейските предприятия трябва да плащат, ако желаят да получат патента и тези такси ще стават все по-високи, по-скъпи ще бъдат разходите по патентоването, тъй като е, качеството струва пари. Естествено, че разходите не могат безкрайно дълго да растат и би трябвало при всички положения да бъдат е, приемливи и платими. И още нещо, което искам да кажа. От една страна, чисто теоретично погледнато, в всичките 38 държави, е, така да се каже, членуващи в патентното ведомство на Европа, е, ще има част от централизираната система, която е, ще дава възможност съответната държава член или съответния така да се каже, вносител на молбата да каже за каква държава става дума, с какъв обхват трябва да бъде патента. Естествено, че ние след това обаче трябва да решим и да подсигурим нещата на национално равнище и в този случай националните съдилища, особено когато става дума за съдебен контрол или е, за процес във връзка с вече предоставен патент, е, Националните съдилища са а, е, компетентни и те действат на базата на националното законодателство. така че е, тази преценка на. Е, да кажем, случаите, в които имаме различни решения на националния орган, на Европейското патентно ведомство и очевидно и различни виждания. Единия казва, че нещо е фалшификата, другия твърди, че става дума за истински патент и за патентовано изделие. Ето тези спорове и изчистването на подобни проблеми изисква много време и много сили. Така че е важно на, най-малкото на територията на Европейския съюз да имаме една е, хармонизирана е, съдебна е, процедура, съдебно производство – ние същевременно не сме по никакъв начин подчинени на съвета, на комисията и на Европейския парламент, на институциите на Европейския съюз. Е, да, има едно предложение на съвета на министрите за европейски патент, който ще се издава, така да се каже, от Европейското патентно ведомство на основата на правилата за европейско патентоване но до този момент е, това все още не е действително, са въпрос на бъдеще, така че всяка молба за патентоване при нас се разглежда по една и съща процедура в рамките на патентното ведомство, както и до сега, независимо от това дали става дума за държава член на Европейския съюз или за европейска държава, която още няма пълноправно членство. Тоест, в момента в който се е, въведе една европейска е, правна е, уредба, нещата ще трябва така да се каже, автоматично да покрият всички държави членки на Европейския съюз. Никой е, няма да пита всяка държава член дали тя желая да се присъедини или не. Въпросът обаче е, по отношение на различните преводи, дали ще намерим оптималното решение, дали разходите на досегашния класически патент, издаван от Европейското патентно ведомство ще се запазят едва ли, те ще се повишат и в такъв случай ще видим дали ще продължи да съществува готовността за заплащане на тези по-високи такси. Така че най-малкото по отношение на преводите ние сме предвидили една програма за автоматичен е, машинен превод. Вие знаете, че съществуват такива програми. И в случаите, в които можете да се опрете, естествено и на съответните, така да се каже, готови е, е, единици в рамките на базите данни, които вече са превеждани от е, преводачи в продължение на всичките тези изминали години, да кажем, от някакъв език, от английски на български, на румънски, или от френски на е, български и на румънски. И след това ги сравняваме с английския текст, да кажем. Ние смятаме, че е, да, по пътя на различните софтуерни програми за е, превод, наистина ще бъдем в състояние да предлагаме ни доста надежни преводи. Междувременно вече сме проучили пазара и най-добрите на пазара са наши партньори. Сключваме партньорства, да кажем с Google, като целта на тези партньорства е да се разработи един много надежден продукт за машинен превод, за автоматичен превод, който да предлага и съответно качествен продукт. По този начин, чрез това партньорство с Google, ние се опитваме да дадем възможност и на студенти, и на учени, и на практици, и на фирми, и така нататък, да получат достъп до текстовете за патентите, като в рамките на партньорството ние се опитваме да покрием всички езици. В началото ще бъде е, по, по-скромно, нали, посоката от а, е, английски и а, е, на английски, след това вече ще включим и френски и така нататък, постепенно всички останали езици. Е, смятам с това да приключа. Ако вие след това е, желаете да задавате въпроси във връзка с машинния превод, моля. На ваше разположение съм. А сега достъпът до европейските патенти за малките и средните предприятия. Това е, е една много актуална тема. Струва ми се, че малки и средни предприятия до този момент е, малко използват инструмента европейски патент. Европейският патент ще бъде от полза за тях. Естествено, че трябва да помислим и за специфични мерки. Да кажем, един френски случай имаше преди да стана председател на ЕПО. Аз бях генерален директор на Френското ведомство за интелектуална собственост и защита на, на патентите. Само 15% от малките и средните предприятия бяха в състояние да ползват услугите на нашето ведомство, тогава е, естествено, че е, Европейския съюз води една много ясно очертана политика за насърчаване на малките и средните предприятия и може би наистина си струва да се помисли и за това, за достъпа на малки и средни предприятия до европейския патент. Още нещо. Струва си да не забравяме, че благодарение на ЕПО и благодарение на е, възможностите, на ресурсите на Европа, ние успяхме да изградим една толкова важна служба, едно толкова важно ведомство, което е, работи надежно, което разполага с е, необходимия персонал, който е високо квалифициран и по този начин ние можем да говорим в един глас, когато става дума за патентите. Ние разработихме и е, електронни инструменти, които, така да се каже, са е, най кия световен стандарт. Е, имам предвид технологията, които се използват, е, като че ли освен американската, бразилската и китайската служба, други едва ли могат да се похвалят с много по-високи стандарти. Японците, американците, европейците участват в една организация в, на патентните служби заедно с нас и другата организация за която сме заедно с корейската и китайската, китайската патентна служба. Също, така да се каже, има международен характер. Ние обсъждаме много общи въпроси, общи трудности във връзка с класификацията на патентите, по технологии, по сектори и така нататък. Тук е, става дума за една много комплексна структура, нещо като митническата тарифа и митническите номенклатури. Е, хиляди, хиляди, стотици, хиляди са категориите. Американците ориентират нещата много по-съществено, в много по-голяма степен към отделните е, технологии. Така че ние бихме могли да мислим за един глобален, не само европейски проект за класификация. За да може Европа да бъде глобален участник е, е, в процесите в целия свят, е, би трябвало наистина да се осъзнае в пълната степен на важността на този проблем, колко неотменно необходими за економическото развитие и за търговските връзки са патентите и надежността на патентоването. Нека да не се ограничаваме само до цифрите, макар че те са красноречиви. Ние в Европейското патентно ведомство работихме по зелените технологии – заедно с колегите от Вие от Комисията по опазване на околната среда, разговаряхме преди известно време по тези въпроси. Имахме и партньор в рамките на това проучване, неправителствени организации и е, други организации, които са свързани с устойчивото развитие, с е, опазване на околната среда. Е, установяваме, че редица технологии са в крайна сметка, е, така да се каже, доминирани е, от големите е, държави, но не от европейските държави. Особено когато става дума за альтернативните, за възобновяемите енергийни източници. В това отношение Европа все още не е, е достатъчно конкурентно способна. Трябва да се проведе широка обществена дискусия е, в това отношение и естествено ролята на законодателния орган е много важна, особено когато става дума за е, биогоривата, за други альтернативни възможности за добив на енергия. И така, господин председател, уважаеми госпожи и господа, Европейското патентно ведомство, което съществува вече 30 и повече от 30 години, успя да разработи една отлична процедура за патентоване, да подсигури необходимата сигурност на признатите от нас патенти и това е не само нашата самопреценка, това е и оценката на нашите партньори. Ние работим естествено не само заради сигурността на патентоването в Европа, ние патентовайки изобретенията на европейските фирми, в крайна сметка осигуряваме защита на техните изобретения, на техните продукти и извън Европа. Аз много, много се надявам, че в рамките на един общ европейски патент ние ще постигнем и още по-голяма сигурност и надежност. Много благодаря, господин председател. Ние високо е, ценим е, е, това, че е, Европейското патентно ведомство се ангажира с е, задачите, които изпълняваме и ние, защото ние зависим един от друг. Конструкцията е доста е, интересна и от известно време се обсъжда дали една външна институция да не се натовари с задачи, които проистичат от правото на Европейския съюз. От 91, през 1991 година комисията комисар Болкенштайн предложи да се направи единен европейски патент и колегата Паласио от тогава направи едно предложение, много елементи от което и днес присъства в дискусията на съвета. Вие знаете обаче каква е, какво е положението в съвета. В момента те много обсъждат въпроса, свързан с езиковия режим, тъй като езиците причиняват много разходи на малките и средни предприятия комисия и се обмисля някаква по-простена процедура, ще трябва да изчакаме какво ще, да видим какво ще бъде развитието. Парламента в началото на този мандат сигнализира, че ние сме готови възоснова на споразумението по в съвета при шведско председателство ще работим, но чакаме някакво конкретно предложение от съвета или от комисията, за да можем и ние да видим светлина в дъното на тунела освен това, това е свързано с проблема за приложимото законодателство. Освен това, в доклада на Паласио преди години също се казваше, че ако една страна от някои от страните членки разполагат с необходимото на ноу-хау, трябва това ноу-хау трябва да се е, използва, когато се създава европейското е, равнище. Това са всъщност откритите въпроси, с които европейския законодател се занимава от 2001 година а, насам и до този момент не е стигнал до решение, е, но сме имали доста по-мъртви фази на дискусията и тунела, през който минаваме, е още много дълъг и много тесен и докато видим светлина в в края му ще мине още много време. Затова се радваме, че изобщо институциите проявяват някакъв интерес и се стремим към някакво разумно решение. Е, за, защото е смешно да твърдим от 1992 година насам, че имаме един е, европейски пазар, а, а по отношение на защитата на интелектуалната собственост и патентите нямаме единен пазар. Това беше моето допълнение. Давам думата на колегата Буду. Да, mulțumesc. Am o întrebare foarte scurtă, dacă sunteți de acord sau ce părere aveți. Аз имам много кратък въпрос. Какво мислите за създаването на специален съд или отдел в Съда на Европейския съюз, специализиран по интелектуална собственост? Да, аз съм за. Смятам, че това е необходимо. Казвам го, защото в момента нашата система е непълна. Ние имаме единен а, патент, а, който въжи във всички страни членки на Европейския съюз и в още някои страни на Европа. И паралелно с това отделни национални законодателства, които фрагментират пазара. И ако се води производство срещу фалшификат или се успорва даден патент, може да се окаже, че в някои държави става дума за фалшификат, а в други не. Така че пазара е е, фрагментиран. Е, проблема на Съда на Европейския е, съюз се състои в това, че трябва да има много относно последното развитие на техниката, т.е. съдиите трябва да бъдат обучени от една страна. От друга страна обаче малките и средни предприятия трябва да имат достатъчно добър достъп до а, това правосъдие. А, Предложението, което представи съвета на министрите пред съда на Европейския съюз е доста балансирано предвидена една централизирана камера с няколко децентрализирани камери за всяка страна членка по една, но всички те с е, единно правораздаване и с единни правила. Тоест да има някаква е, централизация, но правораздаването да бъде от европейско е, естество и в крайна сметка да има една, една инстанция, която да е, правораздава. Е, много съм любопитен какво ще каже промишлеността, е, в която който влиза както едрата промишленост, така и малките и средни предприятия, които настояват подобно решение да бъде взето. И аз мисля, че такова едно решение е необходимо. Просто трябва да бъдем иновативни в сферата на правото. Трябва да кажа, че съвета на Европейския съюз в момента а, съществува за да решава конфликти между публичните институции. Единственото изключение е инстанцията, която отговаря за трудовоправни въпроси, т.е. конфликти между Европейския съюз а, и неговите служители в момента бихме говорили за една камера, която ще решава конфликти между субекти на частното право. Надявам се Съда на Европейския съюз да разбере и да направи този качествен срок и да направи така, че това да стане възможно от правна гледна точка в рамките на договорите и разпоредбите на Европейския съюз. Защото в противен случай няма какво да си правим иллюзии. Съществува истински истинска необходимост. Ако не предвижим нещата в посока на създаване на една един общностна рамка, ще имаме проблеми. Господин Енгстрем има думата. Благодаря. Господин Батистели, вие споменахте проблема за качеството на патентите. Е, това поражда доста тревоги относно когато говорим за патенти, свързани с софтуер. Но и като цяло проблема е важен. Споменахте, че се финансирате изцяло от вноските, което означава, че това са вноските за подновяване на патентите. Аз, ако всъщност когато говорим за вноски и привнасяне на молба, това е доста работа. Не мислите ли, че има проблем с а, тази схема на финансиране? Не съществуват ли економически мотиви за сваляне качеството на патентите. Мислите ли, че има такъв проблем? Euh, Благодаря за този въпрос. Той наистина е много важен. Е, няколко коментара. Първо, всички патентни ведомства по света се финансират по този начин, без изключение. Единствената альтернатива а, би била финансиране от бюджета. Тоест да плаща данакоплатеца, а не ползвателя. Всички държави по света а, са взели решение по този, който ползва услугите да плаща. плащат се такси за така наречения pre-granting и post-granting. Могат да се плащат всички патентни ведомства по света работят по една и съща схема. А, а, малките и средни предприятия не заплащат реалните разходи. Една част от разходите се поемат от годишните такси, т.е. от успешните патенти. И е, от економическа гледна точка това е обосновано и на мене ми се струва логично. Независимо дали става дума за патенти, които имат успех на пазара или са а, иновативни и са обърнати към а, бъдещето, ако вашия патент а, е успешен и плащате 100 000 евро годишно, но реализирате оборот, оборот от 1 милион евро, за вас патента не е проблем. А, сега, а, вие казахте следното. Вие като а, патентна служба а, Нямате ли интерес да патентовате всичко, за да имате повече средства? А, ние в нашето ведомство а, е, използваме точно обратната а, стратегия. А, от а, няколко години практикуваме стратегията на вдигане на летвата Тоест, поставили сме по-високи е, критерии за признаването на един патент. Стратегията е следната. Е, е, в резултат на тази стратегия е намалял броя на патентите. Преди няколко години 50% от подадените заявки се патентоваха, в момента този процент е 40. И два. Тоест, 7 от всеки 10 патента не се е, одобряват. И каква всъщност е нашата сила, защото ние държим на качеството на патентите, а финансовия стимул всъщност не е финансов е, стимул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 също и за направената презентация от председателя на патентното ведомство. Горд съм, че в Европа имаме такива стандарти, които се споделят дори от САЩ и други страни по света. Освен това, качеството на европейския патент е много интересно в сравнение с това, което казахте за ситуацията в САЩ. Там има 10 пъти повече съдебни дела, отколкото тук в Европа, но искам да се върна към темата за разходите, но представена в малко по-различна светлина от колегата Екстрюм. действително знаем, че разходите възпрепятстват малките и средни предприятия от подаване на молби за патенти, Европейската комисия зададе въпрос наскоро към държавите членки относно броя на молби за патенти. Мога да цитирам цифрата за моята страна. Разочаровах се да открия, че е съвсем ограничен броя. Това са по-малко от 10 в Полша być i śmiem twierdzić, że jednym z... Много по-малко, отколкото можете да си представите. Според мен една от причината са разходите. А, разбирам, че високото качество води до по-големи разходи, но вие казвате, че искате да подобрите ефективността си, но разбира се, оборудването е скъпо. Чудя се дали има такава пряка връзка. А именно, високото качество на европейския патент в сравнение с американския патент да води до 10 пъти по-висока цена за патента в Европа. Или пък, може би, разликата в цените е резултат от нещо друго. Аз подкрепям европейските правила за патентите. Очуден съм от дискусиите за езиковия режим, които се водят в съвета. Според мен тези дискусии трябваше да приключат отдавна. Моята държава също допринесе за провала на преговорите при последния кръг преговори, но надявам се, че колегите от Испания, Италия и моята страна ще променят променят своето отношение, а за да имаме един инструмент за сътрудничество. Няма какво да чакаме. Именно по този начин можем да намалим разходите, ако искаме да останем конкурентно способни в една глобализирана економика. Ако искаме да функционира единния пазар, това е невъзможно без европейския патент. Благодаря. Eine Ergänzungsfrage anschließend, die passt nämlich da zusammen един допълнителен въпрос. езиковия проблем, който засегна господин Звиевка. Когато през 2002 година се консултирахме по този въпрос, информацията беше, че повечето от проучванията се извършват на един език, на английски и големия брой от патентите се регистрират на английски. Когато говоря с адвокати специализирани по патентно право, те работят на английски. Колегата Паласио тогава като докладчик предложи да се използва един език, английския, което не се наложи и стигнахме до режима Аликанте. Това не и навреди на кариерата. Тя стана после външна министърка на Испания. Но мисля, че има голям, така доста широка всеохватна статистика относно езика, на който се издават патентите. Може ли да кажете нещо по този въпрос? Аз ще се опитам да ви отговоря на този въпрос. Първо, относно разликата в разходите за един американски, един европейски патент. Мисля, че качеството обяснява една част от разликата, но не всичко. Останалата част от разходите е за преводи. Разходите за е, при разходите за европейски патент е, голяма част е, е, се поражда от превода и в Европейското патентно ведомство сме се опитали да намалим тези разгов... разходи и дискусията беше много о, тежък, защото възоснова на Лондонската конвенция беше трудно да се намали броя на преводите. Все пак намаляването на броя на преводите успя да намали разходите с около 30%. Защо с 30%? Защото не всички държави са се присъединили към Лондонската конвенция. Беше Интересно е, че в началото бяхме седем държави, които а, прилагат а, споразумението. От 1 януари ще станем 15. А, Разликата е тази, че е, Съединените щати представляват единен пазар, е, говорят един език и там всички тези разходи не са необходими. Са на вашия въпрос, господин председател, защо не е всичко на английски? Мисля, че езиквото многообразие е една от характеристиките на Европа. И ние трябва също да се съобразим с това в економическите инструменти, които използваме. Нашата триезикова система на патентното ведомство представлява компромис, балансиран компромис. Защо точно тези три? Не защото това са езиците на трите големи държави, а това са трите езика, на които са регистрирани най-много патенти. 80% от регистрираните патенти в Европа са от предприятия от Германия, Великобритания и Франция. Това не е някаква историческа привилегия, просто такива са економическите реалности. Да, бих, бихме могли да кажем, добре, компромисно решение да а, а, вземем още един четвърти или пети език каквото беше предложението на Аликанте, но мисля, че няма да получим политическо съгласие за използване на 4-5 езика, защото държавите, които не попадат сред тези 4-5 е, езика, няма да са съгласни, тъй като аргумента ще бъде, че нейният език е точно толкова важен, колкото и тези 4-5. Е, мисля, че ще бъде трудно да постигнем политическо споразумение за броя и вида на езиците. През миналата година 23-24 от общо 27 е, държави се изказаха в полза на разширяване на броя на езиците, а, а ни трябва единодушно решение, така че за сега компромиса с трите езика продължава да бъде достатъчно балансиран и работи от 30 години не само. Освен това, предприятията са готови да работят по този начин. Що се отнася до а, останалите, достатъчно е да а, улесним достъпа до информация. Програмата за автоматичен превод, която ще въведем, а, според мен ще допренесе за това, защото според мен всеки трябва да има възможност да а, на достъп, за достъп до патентите, които са регистрирани и то от а, домашния си а, компютър. Това толкова мога да кажа по този въпрос. Трябва да се намери някакъв компромис между това, което политически е възможно и економически се изисква. Това е ролята на законодателя. Благодаря ви. Наистина. А сега ще дам думата на колегата Балтасар. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин председател. Зная, че Въпросът се обсъжда в е, различни комисии в парламента. Може би парламентът също би могъл да допринесе за един по-неутрален подход е, от този, е, който практикува и предлага съвета, както от политическа гледна точка, така и от езикова гледна точка. Имах два въпроса. Отчасти вие отговорихте на тези въпроси. Вие е, преди малко казахте, по-настоящем разходите за превод са. Това означава, че в бъдеще може би ще има промени. Е, е, споменахте и за това, че покрай партньорството с Google може би ще намалите разходите, но <clears throat> че ако, така да се каже, в продължение на следващите години ще се използва езикът на този, който е така представил патента или продукта за патентоване. Но патентът на Европейския съюз, европейския патент, ще обхваща всъщност само определен брой страни, а не целия Европейски съюз. И ако се стигне до много засилено сътрудничество, между тези страни, които са приобщени към патента, към европейския патент, другите ще останат изолирани. А също време е много важно да включим всички държави членки и малките и средните предприятия. Естествено, че е, ако не трябва да се регистрира патента в е, всяка отделна държава, да се плащат е, съответните такси, Европейският патент е, би могъл да донесе известни облегчения, включително и от финансова гледна точка, но на как гледате на една такава възможност за ограничено прилагане на европейския патент? Когато говорих е, за настоящите разходи за превод, имах предвид е, разходите при действащото към момента законодателство. Ако се имат предвид разходите в съответната държава член при регистрирането на патента, то тогава разходите ще намалят, ако държавите членки на Европейския съюз се присъединят към лондовската спогодба. Машинният превод няма да предизвика допълнителни разходи, тъй като, така да се каже, преводът ще бъде предоставен гратис на пряко засегнатите, на държавите членки, на тяхното население. Същевременно тези машинни преводи няма да имат правно обвързваща сила. Поне за момента е така. Така че съответните преводачи ще трябва, така да се каже, да поработят за да допълнително, за да се стигне до обвързваща правна сила на съответните машинни преводи. Е, това са възможните инструменти към момента. Да, вие питате как ще стоят нещата по отношение на засиленото сътрудничество. Естествено, че не на мен е, се полага честа да говоря за това е, до какво ще доведе едно засилено сътрудничество в европейски мащаб. От гледна точка на практиката мога да кажа, че ще бъде много разумно, ако да кажем е, европейският стандарт е, обхване 23 държави членки, а не 27. 7. При всички положения цифрата от 23 е по-добре, отколкото цифрата от 1, да кажем. В момента, в който държавите членки е, се споразумеят за използването на един и същи патент за едни и същи формални процедури, това ще бъде голям успех. Но, както ви казах, е, е, тревогите ми са за това, че е, първоначално, така да се каже, всички държави се споразумяха да сключат лондонската спогодба, а след това само една част от тях се присъединиха. Струва си, естествено, да имаме амбициозни цели но очевидно скоростта, с която ще се придвижваме към целите, ще бъде различна. Ако държавите членки не се присъединят към бъдещия европейски патент, това не означава, че те ще бъдат дискриминирани. Не. Просто този европейски патент ще се използва в рамките на едно по- тясно сътрудничество между държавите членки, които са го приели. Но едва ли ще има дискриминация. Не вярвам в това. По-скоро съм убеден в обратното. Дали от политическа гледна точка това е много разумно и смислено, това е друго. Друг въпрос вие трябва да решите. Благодаря ви, господин председател на Европейското патентно ведомство. Много полезна беше тази среща с вас. Високо ценя вашето умение да представите нещата по един много конструктивен делови начин на високо експертно равнище. Естествено, че Европейския парламент, а също и съвета и комисията ще трябва да продължат да работят по темата и със сигурност отново ще се е, допитаме до вас, тъй като едва ли можем да намерим по-компетентен човек от председателя на Европейското патентно ведомство в момента. Благодаря ви, господин председател, благодаря, госпожи и господа. Искам да ви уверя, че за мен също бе голямо удоволствие и много интересно да разговарям с вас и че и в бъдеще съм на ваше разположение. Винаги, когато се нуждаете от информация за работата на Европейското патентно ведомство, сме готови да ви е, посрещнем при нас в Мюнхен и да говорим вече съвсем конкретно по различните аспекти на патентоването в Европа. Благодаря. Остават е, няколко не много дълги точки от дневния ред. Колегата Бодо, е, точка 13. Благодаря ви. Става дума за система за обещетение на инвеститорите. Е, директива 97.9 е от 1997 година. Е, и тя е допълнение към директивата относно инвестиционните услуги. Освен това има е, и директива за финансовите инструменти. Десет години след приемането на първоначалната и все още действаща директива, в разгара на финансовата криза, както се казва, трябва да преразгледаме дали инструментариума, който се предвижда в тази директива, е достатъчен, дали междувременно инвеститорите не се оказва, че търпят доста загуби, тъй като съществуват определени ограничения, заложени в директивата. Очевидно има определени празноти от законова гледна точка, от нормативна гледна точка, най-вече по отношение на финансовите пазари, които трябва да бъдат запълнени. До този момент в европейски мащаб ние сме се задоволявали с минимално хармонизиране, но на европейско равнище трябва да продължим с хармонизацията. Става дума за предложение, което цели едно по-добро функциониране на финансовите пазари и за по-добра защита на инвеститорите ето, схемата за обещетяване на инвеститорите е, би трябвало да бъде подобрена. Не на последно място и в резултат на финансовата криза и е, в рамките на е, европейското законодателство. Различията по отношение на определени предимства за е, определени клиенти трябва да е, отпаднат. Целим уеднаквяване, целим постигане на стандарти, които ще доведат е, до повече хармонизация, за да подобрим схемите за обещатяване. Освен това се предвижда и е, е, конкретен нов механизъм. Е, който ще даде възможност е, на един европейски орган за финансов контрол да е, контролира е, обещетенията и да се грижи за предоставянето на, обещения, на обещетения в кратки срокове. Трябва да бъде направено необходимото, за да се постигне тази цел е, по-добра защита на инвеститорите, е, по-добро обещетяване, но в никакъв случай да не излизаме над, е, така да се каже, рамките на абсолютно необходимото. Пропорционалността е на лице, няма да има допълнителни задължения за бюджета. Всичко, което се предприема е неутрално от бюджетна гледна точка. Освен това, има и възможности за кредитиране при определени лихвени условия, които като тези заеми или кредити също са ограничени във времето. Като докладчик трябва да кажа, че наистина трябва съвсем обективно да отговоря на някои от държавите членки, които се тревожат, че може би е, това ще доведе до едно допълнително натоварване и затруднения. Освен това, ние имаме е, и една допълнителна директива за е, финансовите пазари и инструментите. Е, по отношение на професионалните клиенти и техните задължения е, са предвидени съответните правила. Има и една трета категория от е, инвеститори, при които става дума за инвестиционни фирми, които е, не изплащат обещетенията на техните е, клиенти, инвеститори. Като тук нещата са по-сложни, тъй като става дума и за, в някои случаи, за инвеститори, които злоупотребяват с положението си на пазара. Те се изключват от обхвата на, на схемите за обещетяване в един определен размер от 15 000 евро, като освен това трябва да подчертаем, че има и Има и частично е, обещетяване от 50 е, хиляди, като се създава механизъм, при който националните схеми за обещетяване е, могат е, да предвидят и да предоставят определени допълнителни обещетения. 80 до 90% от обещетяването се покриват от схемите за обещетяване, останалите 10% се е, покриват, така да се каже, от е, инвеститора. Това е, така да се каже, предвидимия риск, който трябва да поеме всеки инвеститор. Аз предлагам при всички положения да се слезе от 90% на 80%, така че 20% да бъдат участието на самия инвеститор. Освен това има и едно друго предложение за една трета, която да се поеме от всеки инвеститор – и а, още един момент а, информирането на а, инвеститора в случаите, в които м, няма да се стигне до обещетение. А, а, инвеститора трябва да бъде информиран и в случаите, в които няма да бъде отпуснато обещетение, и в случаите, в които се отпуска обещетение и за максимално ния размер на това обещетение. Член 53.1 трябва да се замести от 169.3. Аз ще си позволя да кажа, че приветствам предложението на комисията за актуализиране на директивата. Мисля, че наистина има нужда от едно такова актуализиране. Съвсем накратко, аз приветствам изцяло пакета на комисията, защото в много държави няма никаква защита на инвеститорите, но в държави като Австрия и Германия а, има гаранции по-високи от тези, които се предлагат от комисията и трябва да се занимаем с този проблем – и от мен е една бележка, тъй като има възражение във връзка с субсидиарността от страните членки. Това е очевиден случай, който не попада под принципа на субсидиарността, тъй като в единния вътрешен пазар има очевидна необходимост за действие. На 27 ще трябва да гласуваме с оглед на решението, което ще бъде е, взето решение в Комисията по економически въпроси. Трябва да сложим срок за внасяне на измененията 12 януари по обяд, е, казва секретарията. Текста на доклада ще бъде преведен и изпратен достатъчно достатъчно на време. 10 януари беше е, беше определен като крайен срок. Това е първия ден след вакансията и поне два дни трябва да си оставим след вакансията, за да поработим. 12 януари, 12 часа, по-късно не може. Преминаваме към доклада на госпожа Регнер. Друга интересна тема слапите за кредитно на изпълнение. Пак гледам часовника, казва госпожа Регнер. Все още няма работен документ от а, моя страна, който, който а, по принцип този документ е планиран за следващата седмица и аз ще го представя. Що се отнася до графика, 12 януари е също крайен срок за внасяне на измененията и за моя доклад. И пак, поглеждайки часовника, ще спомена само основните моменти, първо, е, забрана на непокритите къси продажби. Е, това е нещо, което трябва да се направи във връзка с цялата ситуация, в която се намираме. Няма нужда да коментираме е, тези е, неща. Така че не да се забранят само голите къси продажби, но и повече къси продажби. Смятам също така за необходимо да включим всички е, финансови инструменти, е, свързани с системите, които допринесоха за, финансово. Е, за финансово.